Ladies, gentlemen, colleagues. Дами и господа, колеги, нека да започваме. Време е. И така. Приемане на дневния ред, първа точка. Ако няма възражение, приемаме дневния ред с две малки изменения. Всички координатори постигнаха съгласие да се отложи гласуването по така наречения регламент за прехвърлянето на общи тарифни преференции. Това ще стане на 3 март. Това отлагане трябва да ни даде малко време, за да изчакаме това, което евентуално ще се случи, що се отнася до делегираните актове. Така че има комисията достатъчно време да стигне до тази тематика. Освен това, има едно предложение от координаторите на НП и социалистите и демократите да се обсъди на заседанието на координаторите днес евентуално да се отложи гласуването по отношение на споразумението за свободна търговия с Корея. Но координаторите ще вземат решение по този въпрос. Аз за сега не мога да кажа нищо. Трябва да изчакаме тяхното решение в края на днешния ден. Преминаваме сега към втора точка съобщение на председателя. Имате всичко в папките пред себе си по този въпрос. Има промяна в секретарията на нашата комисия. С удоволствие ще обявя, че господин Пайменбург се присъедини към нашия екип като администратор. Ето го, добре дошъл. Очакваме с нетърпение да допринесете за положителното развитие на нашата комисия. Нашата комисия работи много усилено и имаме нужда наистина всички да работят активно по наситения ни дневен ред. Ще има заседание на делегацията на Европейския парламент uh, with... по отношение на реформата с, изпоразумение споразумение с страните от Африка, Карибите и Тихоянския басейн. Става дума за създаване на смесени парламентарни комитети. И първият от тях е свързан с създаването на един такъв. Първото заседание ще бъде във вторник на 1 февруари тази година в Брюксел. Основната точка в дневния ред е обмен на становища с комисаря по търговията Дегухт който заяви, че ще присъства на заседанието. Има едно предложение да се присъединим към работата на делегацията, която работи със Световната банка. Става дума не за търговия, а за развойни въпроси. Затова, според мен, ние не би трябвало да се присъединяваме към работата на тази делегация. Преминавам набързо към трета точка. Отляво на мен е представителят на Унгарското председателство на съвета на Европейския съюз, господин Мартони. Той е министър на външните работи на Република Унгария и в момента представлява действащия председател на съвета. ще говорим за приоритетите на унгарското председателство, що се отнася до политиката в областта на международната търговия. Искам да ви припомня, че аз съм имал честа да ръководя една делегация на нашата комисия, която посети Унгария през декември, всъщност края на ноември миналата година. Много беше полезно тази наша мисия. Много открито говорихме с колегите. Онези, които бяха в тази делегация, вече знаят какви ще бъдат приоритетите на унгарското председателство, но съм сигурна, извинете, съм сигурен, че нямат нищо против да чуят отново тези приоритети. Унгарското председателство следи с голямо внимание основните досиета, с които ще се занимаваме през следващите 6 месеца. Политическото положение, пък и географското разположение на Унгария евентуално могат да допринесат по своеобразен начин към председателството на тази страна. Но е, ще дам сега думата на, на уважаемия гост, господин Мартони, министр на външните работи на Република Унгария. Добре дошъл, имате думата. Thank you very much, Mr. President, Mr. Chairman. Благодаря, уважаеми господин председател, почитаеми депутати. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Наистина за мен е чест. Това не е само чест. Това е и удоволствие. Особено, имайки предвид е, специалната тематика, която ще засегнем днес. И за ваше разрешение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 Както започнах да казвам, в самото начало искам да се възползвам от възможността да говоря унгарски. Освен това, ще засегна и бългийското и испанското председателства. Искам да им благодаря за работата, която извършиха. през последните няколко месеца, пък и през цялата година. Защото с тези две председателства ние наистина работихме много добре. Имаше много промени в резултат от Лисабонския договор и една от целите всъщност на нас председателствата е да осигурим една последователност между отделните мандати. За тази цел имаме различни инструменти. Една от тях всъщност е точно тази тройка председателства. Ние всъщност сме последното от тази тройка председателства и Полша, Дания и Кипър са една друга тройка председателства, вклю... като страна от източния блок ще предаде председателството в тяхни ръце, е, което е много важно. Nem véletlenül adtuk. I. по този начин ще се постигне по-голяма интеграция и задълбочаване на връзките в Европейския съюз. Нашето председателство избра мотото Силна Европа. Това не е случайно. Бихме искали да допълним към това мото че ни се иска а, е, да има и едно човешко отношение, включено а, под шапката на това мото. Според нас може да имаме един силен Европейски съюз, единствено и само ако, гледайки сериозно на економическите въпроси, се взираме и в съдбата на хората – т.е. социалното измерение. Искаме Европа да стане по-силна. И тъй като това е наш приоритет, в края на 6-месечния период би трябвало да има по-голяма интеграция – ако успеем, разбира се, да постигнем успешни инициативи в определени сфери. Чак тогава ще може да се каже успешно ли е било нашето председателство. Тоест, председателството ще бъде успешно, ако Европа се превърне в един успешен проект. Това ще бъде основният ни приоритет. Сега, по отношение на търговската политика, малко по-конкретно, бих искал да засегна два момента. Те не са нови, но са основни, тъй като те са в сърцевината на нашата работа. Що се отнася до търговията, Лисабонския договор привнесе много изменения и бих искал да засегна три от тях. Първото е свързано с един единен подход към външните отношения на Европейския съюз. Посредством този единен подход ние ще можем да променим предишния модел на международна търговия. Международната търговия ще се основава на набор от мерки, които ще отразяват нашите цели и ценности. В бъдеще това ще означава, че различни ценности и интереси ще могат да бъдат реализирани много по-успешно международната търговия. Мога да добавя тук теми като развойната политика, климатичните изменения, правата на човека и други. Ето това са някои от сферите на политиките, в които искаме да има наистина промяна. Другата голяма промяна, която трябва да спомена, е свързана с, е свързана с а, цялата концепция за търговията. Тя трябва да се разшири. Няма да навлизам в а, подробности, свързани с историята, но Лисабонския договор наистина промени значително статуквото. услугите, търговията, защитата на правата на интелектуална собственост, всички тези теми сега стават юрисдикция на Европейския съюз. След това трябва да спомена чуждестранните инвестиции. Отново и тук Европейския съюз вече има отговорности. По този начин е, пред нас излизат някои нови предизвикателства. Навлизаме в нов етап. Търговската политика ще се превърне в една от сферите, в които като институции трябва да си сътрудничим много повече. Тоест, нашето сътрудничество ще придобие по-голяма значимост. Като се замислим за новата позиция, в която се намираме след Лисабонския договор, наистина трябва да намерим консенсус помежду си. Не бихме искали да пилеем енергията си като институции в воденето на някакви междуинституционални борби. Напротив, искаме да насочим усилията си към международната търговия и възможността тази международна търговия да навлезе във всички сфери на международните отношения, така че да стане по-ефикасна. Третата промяна, която е много важна, е свързана с засилената роля на Европейския парламент. Тази по-голяма роля на парламента доведе до ситуация, в която ако се замислим за ценностите, които споменах по-рано, тези ценности биха могли да бъдат преследвани по-ясно последством споразумения за търговия или за сключване на търговски спогодби. По този начин тези ценности ще могат да бъдат включени в тези спогодби. Още нещо, което искам да засегна – Търговската политика не е самоцел. Това не е саморазмножаваща се а, дейност, която, чиято цел е самовъзпроизводството. Не, тя има своя собствена мисия. И тази мисия е да обслужва економиката на Европейския съюз и да генерира работни места – и растеж на економиката. Да се създават, отново повтарям, работни места. Освен това, би трябвало също така да се развива това човешко измерение, което споменах. Това е един фактор, един от факторите в економиката, но това е фактор. Така че има много ясни последствия всичко това за унгарското председателство. А, едно от а, тези последствия е, че търговската политика, международната търговия трябва да, да вървят ръка в ръка с, с економическата политика. Най-важно е всъщност да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година. Търговската политика е един важен инструмент за постигането на тази цел – Винаги сме заявявали, че Европейския съюз е огромен организъм, Но това, което не поясняваме често, е, че Европейския съюз е най-голямата економика а, в света. Независимо дали говорим за инвестиции, или а, е, за каквото и да е друго. Ние сме номер едно в света. Ние сме и най-големия е, играч, най-общо казано, и в а, е, сферата на предоставянето на развойна помощ. Така че искаме да насърчаваме развитието на международната търговия тези принципи, имайки предвид всичко това. Е, бих искал е, да спомена някои важни сфери, без да навлизам в подробности, тъй като няма да имам и време. Някои въпроси, които са важни. Убеден съм, че може да ги обсъдим, но искам да добавя нещо – председателството и аз лично сме силно ангажирани в това да насърчаваме измерението на многостранната търговия. Така че ако нямахме това, ако нямахме СТО, ако нямаше многостранна търговия и мерки за нейното насърчаване, светът нямаше да изглежда същия. Нямаше да се намираме в същата позиция, в която се намираме след октомври 2008 година. Знаем от историята, че когато говорим за световната економика, то тя можеше да се окаже в една Вяща надолу спирала, но това не се случи. И това е точно защото имаме тази система за многостранна търговия. В нея е заложен механизъм за разрешаване на конфликти и, и много други механизми, които биха могли да бъдат използвани, когато сме в криза и в други ситуации, за да е, балансират е, рисковете, които се появяват. Например, риска от протекционизъм. Така че най-общо смятам, че Световната търговска организация всъщност е един от най-развитите и най-добре премерени и обмислени органи. и най-вероятно би могла, макар че тук все пак може да има и други становища, та би могла да разрешава конфликти. При регулирането на търговията винаги трябва да вземем предвид и сигурността, и опазването на околната среда, и интеграцията, и съответно съпъсващите ги права на човека. Така че всички тези елементи трябва да бъдат взети заедно. И ние много бихме искали да развиваме дори по-нататък тази система за многостранна търговия. Е, много ни се иска също така успешно да завърши кръга преговори в Доха. Макар, че разбира се, на този етап не е ясно дали ще успеем. То никой не би могъл да го каже. Е, това. Но мисля, че всички ще се съгласите с мен, че целта на Европейския съюз всъщност е този успех. Успеха на кръга преговори в Доха. В а, този контекст Бих искал съвсем ясно да заявя, че ще работим за присъединяване към СТО на различни действащи лица, например Русия на първо място. Последните няколко месеца вече стана една реалистична възможност Русия да се присъедини към СТО. Смятам, че всички сме заинтересовани това да стане. Под всички имам предвид всички членове на СТО. Е, биха искали е, Русия да стане член на организацията и да развием едни добри економически и търговски отношения с е, Русия в контекста на една прозрачна цялостна система. Предпочитаме Русия да е член на тази структура, а не да бъде е, външен наблюдател. Развитието на тази многостранна търговска система не противоречи по никакъв начин на споразуменията за двустранна търговия. Точно обратното. Тези споразумения за свободна търговия са много важни. В десетилетия тече дебат по този въпрос, но не бива да повтаряме неща, които са казани вече. Излишно е да преповтаряме мнения, които се говорят от години. Е, мисля, че на всички ни е ясно, че многостранната търговия не противоречи на двустранната или споразумението за свободна търговия. Двустранните спогодби, развитието на търговията, либерализацията на същата тази търговия в двустранен план са точно толкова полезни, колкото и многостранната търговия и спогодбите за такава. Така че Смятам, че трябва да се съсредоточим върху търговската политика на ЕС и нейните интереси. Аз лично ще преследвам такава една а, идея и ще направим всичко възможно а, двустранните ни разговори, преговори, спогодби да бъдат успешни. От друга страна, никога не бива да губим от поглед а, факта, че е в, нас, в наш интерес да постигнем максимално балансирани спогодби. Това също така се отнася и до спогодбата ни с Канада. Там може да възникнат други проблеми, но така или иначе същото се отнася и до Индия. Преговорите с Индия, надяваме се, ще приключат в първата половина на 2011 година. И това политическо намерение беше показано на 12 декември миналата година на срещата на върха между ЕС и Индия. Искам да спомена Украина сега, защото тук имам да кажа нещо по-специално. Както знаете, Украина е много важна страна за политиката на съседски отношения на ЕС. Освен това, тя е една от шесте страни, които съставляват източното пар... партньорство. Украина е най-важната от тези шест страни и ние сме убедени, че разговорите за споразумение за свободна търговия ще бъдат успешни с тази страна. И двете страни е, трябва да покажат воля за водене на преговори и да имат достатъчно гъвкави позиции. Нещо много важно в този контекст е свързано с енергетиката и е, доставката и транспорта на енергийни източници. И така, уважаеми дами и господа, не мога да спомена абсолютно всички важни въпроси и всички важни елементи, защото, например, е, не бива да пропускам отношенията ни с стратегическите партньори. Визирам САЩ. И с тях дори не сме само стратегически партньори, те са наши съюзници и дори не говоря в случая само за политиката в сферата на сигурността, казвайки го. А, зная, че Европейския съюз и САЩ имат много обща история. Обща работа. Подкрепили са се в миналото. Така че Трансатлантическия съвет, е, според мен, ще даде един нов тласък на тези отношения и това е много важна задача, с която трябва да се занимаем. Сега по-що се отнася до Япония и Китай и Русия, те също са важни стратегически партньори. Е, сега съвсем накратко по отношение на законодателните задачи между другото, нямам много време да засегна въпроса, но ако имате някакви въпроси по тези държави, с удоволствие ще ви отговоря. Може би е добре само да спомена още няколко неща в а, контекста на външните отношения на Европейския съюз. Западните Балкани – Запад... Страните от Западните Балкани са важен фокус е, за нас и търговските преференции за Западните Балкани би трябвало да бъдат разширени в е, най-кратки срокове. Те са задължителни. При настоящия политически климат те са още по-важни. Още един а, изключително важен въпрос а, е свързан с а, общите тарифни преференции. Те са свързани всъщност с имиджа, пък и с а, ефикасната работа на Европейския съюз. А, и ние всички сме заинтересовани а, те да успеят. Преди малко казах, че парламент има по-големи правомощия и може да играе по-важна роля. Смятам, че това е изключително положителен ход. То ще направи Европейския съюз по-силен и по-ефективен. Според мен би било грешно да смятаме, че това по някакъв начин може да представлява пречка за външните ни дейности. Аз не мисля така. Например, по отношение на Южна Корея. Успяхме да изготвим едно много добро споразумение и смятам, че в всички други сфери ще успеем по същия начин. Има, разбира се, хоризонтални въпроси, които са малко деликатни, които не могат да бъдат разрешени с штракване на пръсти. Но ние трябва да направим така, че те да не се превръщат в пречки. Така че всички вътрешни проблеми не би трябвало да заплашват външната ни дейност. И трябва наистина да се съсредоточим върху постигане целите на стратегията Европа до 2020 година. Тоест, трябва да направим всичко възможно, за да стане тя една успешна стратегия. Унгарското е, председателство ще бъде приятел на Европейския парламент. Много добре знаем, че без сътрудничеството на Европейския парламент няма да можем да успеем в нищо. И ще направим всичко възможно а, да си сътрудничим с вас изцяло. Не само в този период от 6 месеца, но и след това. И Другите председателства се надявам да направят същото. Искам да ви помоля за подкрепа, защото съм убеден, че председателството има нужда от тази подкрепа. Искам да идвам да ви виждам много често, когато ме поканите, за да можем да водим диалог, да дебатираме помежду си. Е, за мен това е много важно, защото смятам, че трябва да покажем наистина, че трите институции могат да работят добре заедно. Надявам се в края на този 6-месечен период да можем да заявим, че европейската интеграция е по-силна, отколкото предишната година. Благодаря. Thank you, minister, for your... Благодаря, господин министър, за изказването. В което засегнахте най-важните въпроси, по които ще работим заедно през следващите 6 месеца. Нека да ви информирам, че освен министра Мартони, е тук и господин Вакрони, председател на Комисията по търговия на председателството. Ние се заседахме с него в Будапешта през ноември. Добре дошъл. Искам да ви напомня, че нашето посещение в Унгария е сред основните статии на, в нашия бюлетин. Сега започваме дискусията. Първа има думата госпожа Андрикене. Господин министър, удоволствие, че сте тук от името на председателството. Обедена съм, че ако успеете да постигнете своите е, целите си, това ще бъде успех не само за Унгария, но и за целия Европейски съюз. Имам два конкретни въпроса. Вие споменахте Украина и казахте, че това е една от най-важните страни в политиката за източното съседство. Моят въпрос е за Грузия. Имате ли информация за това до къде са стигнали разговорите между Европейския съюз и Грузия за споразумението за свободна търговия, кога ще приключат разговорите и кои са най-важните области за Европа в областта на търговията. Следващия ми въпрос е свързан с Русия. Съгласна съм, че, ние, че, за нас, че в наш интерес е членството на е, Русия да стане член на СТО, тъй като членството означава а, и отговорно. Само, че имате ли съвместимост между това, което говори Русия и митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус? господин Каспари от НП господин министър. Благодаря за вашето присъствие тук. В групата на НП ние сме много и проявяваме много голям интерес. Искаме да видим конкретни резултати. Всъщност нашата група е изцяло представена тук, в тази зала областта на външната търговия забелязахме, че обикновено в економическите че министърът на външната търговия е много а, важен човек. Надяваме се, че той ще върши добра работа. Искам да повдигна два въпроса. Първо, трансатлантически економически съвет. Мисля, че има само едно економическо пространство, т.е. САЩ. Единствената, единствения район, с който имаме толкова връзки. Има обаче и много различия. Социалната област, екологията, външната търговия. Имаме обаче подобни цели и сме изправени пред подобни предизвикателства. И, и конкурент са ни новите економики, водим диалог с Индия и Китай и мисля, че и ние, американците, имаме подобни интереси. Моят въпрос е, Смятате ли, че вашето председателство може да предприеме нов подход? Чували сме доста нови подходи към трансатлантическия съвет, но можете ли действително да излезете с нов подход? Защото аз не мисля, че има друго економическо пространство, с което да сме толкова тясно свързани. Другата тема, която искам да повдигна, е стратегията, стоковата стратегия на комисията. Аз имам тук някои притеснения. Може би това, което записваме на хартия е твърде обемно, но ние вече имахме една стокова стратегия. Като европейци, в състояние ли сме да изпълним онова, което казваме. От няколко месеца говорим за редките елементи с Китай. На 1 януари Китай наложи много сериозен много сериозно износно мито върху редките елементи. Това е удра срещу нашата индустрия. Това е и целта на Китай. Иска да установи контрол върху производствената верига искат да са сигурни, че редките елементи няма да напуснат е, Китай. Как ще направим така, че Европейския съюз ще подкрепи думите си с дела? Как можем да използваме антидъмпингови инструменти, за да покажем ясно какво мислим, как да работим с американците, за да бъде този сигнал по-ясен. И така, Трансатлантическия съвет за сътрудничество и стоковата стратегия. Как да направим така, че да има надежна доставка на отделни стоки, особено когато Китай налага износни мита. Господин Каспар е координатор на ЕНП в тази група. Преминаваме към кадера Риф, координатор на социалистите и демократите. Euh, Господин председател, благодаря. Господин министр, благодаря за вашето изказване. Благодаря ви, че направихте един общ преглед по темите, които могат да ни интересуват. Аз бих казал, че не трябва ЕНП всъщност да постигне успеха, трябва целият Европейски съюз и Европейския парламент да постигнат успех. Нека да гледаме колективно на нещата. Искам да подигна въпроса, свързан с известна логика в смисъл, моята група винаги иска да има последователност в политиките на Съюза. Искам да обясня. Имаме усещането, че търговската политика до сега е отделена, изолирана от останалите политики на Съюза. Търговската политика има последици, понякога, ако не драматични, то поне много тежки върху определени отрасли и особено върху индустриалната политика в Съюза. Отдавна искаме преди всяко откриване на преговори да се извършват оценки на въздействието, които да бъдат достатъчно точни, за да знаем точно какво ще се случи, когато влязат в действие споразумените за свободна търговия и последиците върху промишлеността. До сега всичко това ни се отказва, много рядко е, ни се отпуска подобно нещо и усещам, че днес все пак се надигна дебат, особено с комисар Тайни, който иска същото като нас. Не можем да откриваме преговори без да имаме оценка на въздействието. Аз мисля, че комисар Таняни е прав, но за това все пак трябва да попитаме и комисар Дегухт какво мисли по въпроса и ни се иска да чуем и вашето мнение по този въпрос. Втори момент във връзка с многостранните аспекти на търговията и двустранните. Казвате, че не трябва да си противопоставят. Обаче, когато графикът е прекалено кратък, аз приветствам оптимизма, който отново цари във връзка с кръга Доха. Аз съм защитник на многостранната търговия, но по един съвсем точен въпрос. Ако има отново подновяване на преговорите, многостранно. Какво ще стане с двустранните преговори между Съюза и Индия? Как изобщо вписвате това? Трети момент. Е, съжалявам, че дойдох малко закъснял, така че не знам дали сте говорили за това. Какво мислите да правите за економическите споразумения с Африка. Днес изобщо не се говори за това. Тези въпроси са е, просто в застой. Вижте какво се случи в Тунис. Ще имаме ли отново е, поглед към тази част от света и по-специално в областта на търговската политика? Благодаря. Сега ще чуем господин Метин Казак от името на либералите. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да поздравя господин министър за изключително така, общата и интересна визия, която той представи за приоритетите на унгарското председателство в областта на международната търговия. Аз запомних от вашето изказване, господин министр, вашето желание и, и вашият, вашият ангажимент унгарското председателство да бъде приятел на Европейския парламент, да бъде партньор за едно добро сътрудничество с нашите колеги. за съжаление, обаче не по този начин винаги ние възприемаме добрите намерения от страна на съвета този наш диалог и това наше партньорство не е на тази висота, която ние очаквахме и бихме искали да бъде с оглед на новите ни компетенции по Лисабонския договор. Но това е друга тема. Аз искам да поставя три въпроса, господин министр, част от които вие засегнахте във вашето изказване. На първо място вие споменахте преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия с Индия. Изразихте надежда, че тук в близките 6 месеца такова споразумение може да бъде сключено, но знаете, че съществуват доста сериозни проблеми е, от страна на, специално от страна на Индия, които се поставят отказа на Индия да е, включи в това споразумение някои аспекти, които са свързани с е, устойчивото развитие, с клаузите свързани с социалната отговорност и така нататък. Виждате ли а, някакво а, надежда през вашето председателство този, тези а, пречки да бъдат превъзмогнати? И а, дали ще има единна позиция на страните членки е първият ми въпрос по, този, по тази тема. По вторият, вторият ми въпрос е свързан, вие споменахте Западните Балкани. А, споменахте, а, че те също са приоритет. Специално искам да попитам за отношението ви към Черна гора и факта, че все още споразумението там е блокирано от Украина, как вие смятате, че би могло да бъде преодоляно това положение? Може би тук е интересно да чуем и вашето становище за две много важни стратегии, които, които вярвам, че също вие ще обърнете внимание, най-вече Дунавската стратегия, а и наскоро миналата седмица Европейския парламент прие един специален доклад за нова стратегия за сътрудничество в региона на Черно море. Е, как, смята, че, как смятате под ваше председателство, че тези стратегии биха могли да допринесат за засилване на търговско-економическото сътрудничество между европейските страни и страните извън Европейския съюз, които са в тези региони? Благодаря. Сега представителя на консерваторите и реформаторите. Благодаря, господин председател. Много е приятно човек да седи от дясната, а не от лявата страна на парламента, както и да го погледнеш. Всичките ми колеги са от другата страна. Няма значение, както и да е. Няма проблем, Дейвид. Господин министр, благодаря за това, което казахте. Въпросът ми е много прост. Не знам дали сте бил в Женева и, и какво мислите обаче за освобождаването страна на СТО за Пакистан и какви са настроенията в Женева? Хелмут Шолц от Обединената европейска левица. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря, господин министър, за изложението. Вие се опитахте да изложите някои приоритети, но въпросите очевидно показват, че е много трудно да бъде направен подбор на приоритети, тъй като въпросите, които вълнуват различните депутати, са много. Но аз ще се опитам да определя някои приоритети, що се отнася до моите интереси. Много работа започна в тези тройни председателства. Е, работа, която не може да бъде завършена, вие ще оставите ли много работа за полското председателство или пък ще си свършите работата на време? Също така се водят засилени преговори с някои е, латиноамерикански страни и групи страни. Как ще продължаваме в тази област по време на унгарското председателство? Как ще продължим да следим процесът, който вече започна с поразумението за партньорство с Колумбия и Перу, например. Как ще работим по тези досиета и Централноамериканския регион. Вторият въпрос, който ме интересува е нещо, което вече обсъдихме миналата година в комис... нашата комисия в парламента като цяло. Е, ние планираме доклад по собствена инициатива за социалния аспект на корпоративната социална отговорност, по-конкретно в областта на търговията. Е, доклад, имахме доклад, който обърна внимание на екологичните въпроси. Това има ли отражение в вашия подход – особено по отношение на споразумението с е, Китай. Вие ни представихте информация за това как ще се работи по инвестиционното споразумение. Унгарското председателство ще работи ли интензивно по тази тема? И накрая един последен въпрос, който представлява много важен въпрос за мен като докладчик по два инструмента. Как ще продължим работа по законодателната работа между парламента и съвета. Мисля, че миналата година ние научихме доста. Председателствата на съвета като че ли не се отнася достатъчно сериозно към парламента като равноправен партньор в областта на търговията. Ще се опита ли унгарското правителство да намери истинска форма на сътрудничество с парламента, въз основа на принципи, които да си останат валидни и в бъдеще. Особено, що, става, що става дума, преговори с трети страни. И накрая господин Уилям Дартмът. Господин министър, поздравления за експозето. Искам обаче да повдигна един въпрос, който вълнуват двама представители на мой избирателен регион. Те бяха арестувани преди две години по обвинение в измама с 25 000 евро от общо 80 души. Те не са терористи и над 120 дни те са били в много лоши условия в затвор в Унгария. Тогава нямаш никакъв признак за дата за съдебен процес и сега няма. За щастие бяха освободени под гаранции. Трябва да благодаря на унгарските власти за това, че ги освободи под гаранция. Само, че три години след предполагаемото нарушение, както аз казах, то съвсем не е терористичен атентат. През януари те получиха бележка, че от прокуратурата, че обвиненията ще се запазят. Господин Дартма, това е комисия по международна търговия. Двамата господа са страдали достатъчно и аз искам да ви помоля те обвиненията да бъдат свалени. Може би а, унгарското председателство ще прояви снисхождение. О, извинявам се на колегите и на председателя а, за това, че а, злоупотребявам с а, добрата ви воля. Председателят, ами има защо да се извинявате. Това не е комисия по граждански права, това е комисия по международна търговия. Има и няколко други искания искания за, изказ... за изказване. Само, че нека да дам възможност на гостът да отговори на многобройните въпроси. И затова ще дам на всички по минута и половина. Кристияна Мускардини от НП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин министъра, който дойде да се срещне с нас, който ни говори за значението на отношенията между трите институции парламент, комисия и съвет и за значението за на отношенията ни с СТО. Всички искаме да подобрим начина на работа на СТО, но все още нямаме така възможност, защото кръга Доха още не е приключил, но ще се опитваме да подобрим нещата. Всеки случай приветстваме факта, че унгарското председателство извежда за приоритет отношенията с третите държави, защото това засяга нашите потребители. Парламента прие нов регламент с много голямо мнозинство и ще помоля унгарското председателство да внесе в дневния ред възможно най-бързо някои въпроси, които наистина ще ни позволят да отбележим напредък и да можем наистина да се похвалим с това пред европейски избирател. Благодаря, господин министр, за интересното представяне, което направихте на приоритетите, засегнахте по-голямата част от въпросите, които нашата комисия обсъжда много активно. И ви желаем успех по амбициозния ви път. Имам един въпрос. Унгарското председателство се занимава с източното партньорство и през май ще проведе едно заседание в Будапешта. Има ли някакъв шанс да се разшири това сътрудничество и то да стане по-реално, що се отнася до инвестиционни въпроси, търговски въпроси и економически такива? Може ли тези въпроси да бъдат добавени а, към а, програмата за срещата на източното партньорство. Освен това, смята ли председателството изобщо нещо да променя по тази програма? Благодаря, казва председателя. Господин Суста от Социалистите и демократите. Грация, грация, президенте. Ио, пред... Благодаря, господин председател. Слушах много внимателно изказването ви, господин министър чух за необходимостта за подновена многостранна рамка на фона на кръга на Доха. Мисля, че сега има натиск за по-силна демократизация на тази инстанция и за по-силно включване на парламентаристите. В случая въпроса за правата на човека ще съпътства всички тези аспекти и за това трябва да обърнем внимание на понятието реципрочност. В контекста на економическа криза трябва наистина да преразгледаме правилата на международната търговия, като наблягаме именно на реципрочността. Затова ми се струва, че ще трябва да намерим някакъв друг модел на растеж в скорошен доклад се говореше за това, че включително и финансовите услуги ще трябва да бъдат променени. И когато искаме да реформираме каквото и да било, включително и промишлеността, ще трябва да разглеждаме всички останали съпътстващи аспекти. Трябва да сме много предпазливи за да не повторим а, някои от предишните си грешки. Така че трябва много да внимаваме с а, дъмпинга също така. Благодаря. Э, Благодаря ви, господин председател. Господин министър, в комисията в Будапеща аз можах да говоря с вас, но искам да напомня някои неща. Първо, партньорските споразумения с Африка. Аз имах възможност да говоря с министъра и останах с усещането, че от африканска гледна точка не се разбират европейските изисквания. Искаме съответствие според СТО, но имам усещането, че това не се разбира. В Замбия и в Гана, където бях, разбрах, че китайците са много активни. Имате ли намерение да помислите за стратегията, която провеждаме до сега от името на Европейския съюз в Африка? Освен това, за споразумението за защита на инвестициите имаше предложение пред парламента от страна на комисията и искам да разбера каква е комисията становището на председателството, на унгарското председателство, защото тук все още имаме различия. Благодаря. Um, Благодаря. Благодаря, господин министр, за много интересната дискусия. Казахте в началото на своето представяне, че Искате Европейски съюз да стане по-силен. Това е цел на а, председателството, казахте вие. Искам да разбера как ще измерите тази сила. Всички знаем, че е на петте континента, така да се каже, времето е лошо. И с а, нашата гъвкавост и опоритост са точно толкова важни, колкото и нашата сила. След конференцията в Канкун, бихте ли ни обяснили как ще се занимаете с климатичните изменения и как това може да окаже въздействие върху международната търговия? Благодаря. And finally, Юлио Винклер from DPB. Köszönöm szépen, elnök úr, és miniszter úr, köszönöm a kollégáimmal együtt a magyar elnökség szándékairól, terveiről szóló tájékoztatást. Благодаря ви, господин министър. Мисля, че представянето на приоритетите беше много интересно. Бих искал да спомена Западните Балкани. Преждеговорившите Говорих за политиката на добросъседство, най-общо. Аз мисля, господин министр, че търговските преференции ще трябва да бъдат наистина продължени, като например тарифните преференции, както и всички останали преференции, впрочем. Ще получите нашата подкрепа по време на целия срок на вашето председателство. Страните от Западните Балкани трябва да подобрят отношенията си с Европейския съюз. И най-важното е тези държави да подобрят отношенията помежду си, а не само с Европейския съюз. Разполагаме с търговско споразумение – с държавите от този регион. Молдова, впрочем, също преговаря за такава спогодба и е много важно да можем да предоставим техническа помощ, за да може ЦЕФТА да се засили, защото това може да се тълкува като е, някакъв предварителен знак за присъединяване. Извинявайте, не видях. Дейвид Мартин по списъка, заповядайте. Ето ме, тук съм. Министър-председателят на България сега посети Япония, между другото още е там. И там японски министър-председател вчера го запита дали би бил за това да има споразумение за свободна търговия между Япония и България. И той много правилно отговори, че Европейската комисия трябва да го направи. Обаче ние много се изненадахме, защото той допълни, че очаква това да се случи до година, втората половина. Та, Комисията говорила ли е с вас за отношенията ни с Япония и какъв мандат имате за това, което ще се случи през май, преговорите Европейски съюз и Япония? Да, много интересно получавам аз новините явно. Какво се случва в търговската политика на Европейския съюз? Имате право да отговорите на всичките тези въпроси, господин министър. Доколкото разбирам, ще трябва да консолидирате отговорите си. Искам само да ви кажа, че регистрирах факта, че казахте, че вие ще бъдете приятел на парламента. Обеден съм, че ще имате много възможности да докажете това си твърдение. Благодаря. Uh, thank you for all these very relevant and... Благодаря, дами и господа, за всички тези твърде интересни въпроси. Искам да се извиня защото не мога да ви дам пълен отговор на всичките тези въпроси, но поне ще се опитам. И така. For Georgia. Uh, you know that Georgia and Armenia. Грузия и Армения. Те са членове на СТО. Благодаря ви, казва оратора. Много полезно. Да, ще се опитам да се вместя във времето, освен това. Uh, would be ready to start negotiation. Ще започнем преговори с тях, за да постигнем дълбоко и изчерпателно споразумение за, тър... за свободна търговия. Единственото предизвикателство тук е, че трябва да изчакаме оценката на Европейската комисия по отношение на предъка който е направен или ще бъде направен, така, щото основните предпоставки да бъдат изпълнени за започване на такива преговори. Що се отнася до Русия? Разбираме, че Митническия съюз с Русия, Казахстан и Беларус може да създаде е, проблем. В същото време обаче съм убеден, че можем да се справим с този въпрос. Както знаете, Европейския съюз и Русия са постигнали съгласие по тези въпроси, включая експортните мита и други нерешени до момента или поне до ноември въпроси. Така че силно се надяваме Русия да бъде част от многостранната рамка, която поддържаме. the uh, Trans-European Council. По отношение на Трансатлантическия съвет. Господин Каспар, вие ме попитахте. Съжалявам, че не мога да мина на немски. Обаче това ще удължи отговора ми. И тъй като само 12 минути имам да отговоря на всички въпроси, предпочитам да говоря есперанто, т.е. английски. So, uh, I have always... Винаги съм вярвал в трансатлантическата економическа зона или съюз, или както искате го наричайте. Всички знаем какви са предизвикателствата и знаем, че независимо от общите моменти, културните, исторически корени, ние сме различни. Имаме много различия по отношение на счетоводните практики, стандартите, политиката в сферата на конкуренцията и разбира се, що се отнася до някои фактори, свързани с правата на човека и политиките. Но това не може да ни попречи да работим усилено по този въпрос, защото това е в интерес не само на двете страни, но е и от интерес за една глобална система, нещо като глобално управление, макар че не на всички им харесва думата governance управление. Мисля си обаче, че това трябва да бъде започнато. Споменахте климатичните изменения няколко пъти. Знаем още едно друго предизвикателство защитата правата на човека – или пък финансовата и економическа криза. Така че трябва да имаме общи отговори. Така че искаме по-голямо сътрудничество, поне в самото начало в рамките на Трансатлантическия съюз и след това и други могат да се присъединят. И това ще бъде подходящия път за развитие. Индия и Китай. Те също проявяват интерес. И ам, един от основните и положителни елементи след кризата е свързан с следното. Те си сътрудничат с нас по отношение на сътрудничеството в рамките на СТО с известни ограничения, но сега подходът е нов, независимо от трудностите, които и вие споменахте. Например, експортните тарифи, те са неприемливи това е нарушаване на правилата на СТО и ние имаме всички правни инструменти да се опитаме да ги спрем. Затова има механизъм за разрешаване на спорове в СТО и ако е необходимо, винаги ще настоявам да се използват тези правни инструменти. И същото, разбира се, се отнася и до защитата на пазара, като антидъмпингови разпоредби или антипротекционистични мерки. agree with, uh, with, uh, with what was said with respect to the uh, industrial Сега по отношение на промишлената политика. Преди да се вземат решения за търговска политика, винаги, според мен, има нужда от оценка на въздействието, за да се види какви ще бъдат последствията от тази търговска политика върху економиката. Независимо дали това е економиката, индустрията, земеделието. И това е начин на работа, който винаги трябва да следваме при двустранните договорености. В случая говорихме за Индия. Има проблеми, свързани с търговията, а и не търговски предизвикателства, но получихме от информация от Европейската комисия, че има напредък в преговорите. Не може, разбира се, да бъдем прекалени оптимисти, но трябва да си заложим някаква цел. И аз а, се надявам да можем да приключим преговорите дори преди края на унгарското председателство. Проблеми като устойчивото развитие, социалната отговорност, като клаузи в договори бяха споменати, за да не ми бяха други въпроси от други колеги точно в тази тема. Я е, ще кажа, преди 15 години аз бях един от онези, които публикуваха едно изследване, а, в което казах, че всичките тези сфери са взаимно свързани и няма някакъв сегмент от международната търговия или отношение, който да бъде е, отделен от другите. Точно това трябва да направим. Да направим е, връзката между всички социални, економически, търговски е, въпроси. И дори сме направили нещо повече. Включваме разпоредби, членове, клаузи в търговските спогодби е, по всичките тези въпроси. И там се крие бъдещето всъщност, защото ако искаме да има всеобща регулаторна система, трябва да създадем всичките тези връзки между а, е, изолираните в миналото сфери. Това ще стане с е, споразумение за свободна търговия с Индия. Сега за Западните Балкани. Смятам, че би било сериозна грешка да се блокират или да се пречи на преговорите с държави, които не са член на СТО от страна на държави членки на СТО по много конкретни или неоправдани причини. Е, това е по принцип. СТО, според мен, трябва да бъде една отворена организация. Една организация, която наистина да води сериозни преговори с всеки един кандидат, независимо кой е той, дали е Черна гора, Сърбия и така нататък. Но, когато се приключат тези преговори и се постигне съгласие, то тогава нищо няма да попречи на членството на тези страни. Защо? Защото всички сме заинтересовани. Имаме интерес, цялата международна общност. Това да бъде максимално широка а, сфера, която да включва всички. Дунавската стратегия. Много ми се иска да говоря по този въпрос, защото това е един от приоритетите на нашето председателство и само по себе си това е нов феномен, защото има различни фактори, измерения и така нататък, които се включват в стратегията за макрорегионално развитие – и не става дума само за транспорт, за опазване на околната среда, за енергетика. Става дума за всичко. Става дума дори, например, за историческото наследство. Говори се за една идентичност. И ако тази стратегия наистина сработи, то това ще бъде един пилотен проект за другите региони. Не само на Европейския съюз, но и на други континенти. Тя е приобщаваща и имаме 14 страни в тази стратегия. 8 от тях са държави членки, а 6 не са държави членки на Европейския съюз. Тото ето ви една стратегия, която надхвърля крепостта Европа. И това е едно послание, което приобщава, което включва, което дава възможност за сътрудничество и създаване на близки връзки, особено с онези държави, които имат желание, имат амбиция да се присъединят към Европейския съюз. И мисля, че сътрудничеството между Дунавската стратегия и Черноморската е, са вече факт. Това ще бъде една от целите на стратегията. Веран Пакистан. We know it's not easy. По отношение на Пакистан, Единственото нещо, което мога да кажа е, че съветът трябва да подкрепи Европейската комисия в усилията и в Женева. Знаем, че някои държави използват това, че не са, меко казано, големи ентусиасти по този въпрос, но не трябва да се отказваме трябва да се опитаме да постигнем успех. В същото време обаче има аргументи против и трябва да ги вземем сериозно тези аргументи. Най-добрия отговор ли са търговските преференции при природно бедствие? Сега не искам да навлизам в този дебат, но знаем, че има различни подходи но това, което е сигурно е, че трябва да помогнем на Пакистан. Колумбия и Перу. Отново. Последователност, взаимосвързаност, цялостност на различните ни механизми. Да речем, защита правата на човека, споразумението за свободна търговия, тяхното съчетаване, независимо дали говорим за Перу, независимо дали говорим за Колумбия или която да е държава. Това е един общ подход, който бихме искали да използваме като председателство. Също отнася и до социалните аспекти, и до въпроси свързани с околната среда. Нещо важно. And I still have, uh, uh, of... Остана ми въпрос. Е, може би не в реда, в който ги е, зададохте. Зорта, зоната защита на инвестициите. Що се отнася до влизането в сила с задна дата, трябва да се спазват някои принципи. И то е свързано с това, че сега това е ексклюзивно правомощие на Съюза и трябва да внимаваме с стабилността и сигурността. Трябва да дадем пълна сигурност на инвеститорите по света. И трябва съществуващата клауза да се запази, преди, разбира се, да влезе в сила нова, т.е. настоящата да продължава да действа. И трябва да дадем и такива гаранции на инвеститорите извън Европейския съюз, за тези инвестиции. Колко бързо може да бъде направена тази нова рамка? Въпросът е отворен. Трябва да работим по него. Но също време трябва да внимаваме стабилността и сигурността да се запазят. По отношение на опоменаването на происхода. Аз тук не мога да представлявам нито националните позиции, нито отделните държави членки. Това е ясно. По отношение на съвета, трябва да продължим усилията си, независимо от разделението в съвета. Има един фактор, който не бива да се забравя. И то е, че Европейския парламент е подкрепил този регламент с голямо мнозинство. Мисля, че това е основно правило на демокрацията. Това да бъде зачетено това решение и да направим всичко, така че да има напредък в това отношение. Сега, как да измерим постижението на своите цели. се казахме, че Европа трябва да е по-силна и вие попитахте как ще го измерим след 5 месеца и половина. Мисля, че е много лесно ще го измерим. Ако шесте законодателни текста бъдат прокарани до края на юни, аз съм убеден, че Европа ще бъде по-силна. Ако те не бъдат прияти, нещата няма да бъдат трагични, но Европа няма да стане по-силна, дори може би ще бъде отслабена. Защото посланието, което изпращаме на пазарите и на общественото мнение е, че не сме успяли да се разберем. И това са последните неща, които ще кажа, макар че не са свързани с търговска политика, нещо много важно. Трябва да успеем заедно всички институции, съвета, парламента, комисията, защото трябва да изпратим едно такова послание към останалата част от света, че ние можем. А това е много сложно като тематика. Съвета, парламента могат да постигнат съгласие, за да се постигне всичко това. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Разбира се, това не е последната ни среща и не е последният ни разговор за международната търговия. Надявам се да постигнем напредък по всички въпроси, които обсъдихме. Пожелавам успех на унгарското председателство. Okay, let's move on. Преминаваме нататък. Четвърта точка от дневния ред етап на развитие на текущите тристранни преговори. Съвсем кратка информация, както знаете, с Бългийското председателство постигнахме споразумение за пред предпазното споразум... предпазната клауза по споразумение за свободна търговия с Корея. Искам да благодаря на докладчите, докладчиците в Сянка и на Белгийското председателство господин Венгел, който участва много активно, що се отнася до регламента за изключителни търговски мерки за страни и територии, Ние ще скоро, през, следващ, през следващите дни ще започнем три странни разговори и е напълно възможно да постигнем споразумение, що се отнася до финансовите инструменти. Преговорите се провалиха, не можахме да постигнем споразумение по въпроса за делегираните актове. Това е общ проблем с други финансови инструменти. Решихме с другите комисии да преминем напред към второ четене. Що се отнася до преговорите, които започнаха с унгарското председателство на съвета, проведахме първият, първите неформални контакти по експортните кредити и решихме да чакаме писменният отговор на съвета на измененията, внесени в нашата комисия. Както знаете, наш докладчик е господин Жадо. Току-що получихме писмо от работната група на съвета, в което ни казват, че са решили а, да а, излязат с отговор на тези изменения, така че на 8 октомври ще има неформален контакт и това е много положително. Сега Пета точка – спешно въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан. Както знаете, ние помолихме Европейската комисия да ни информира за това докъде са стигнали преговорите в СТО за освобождаването, поискано от комисията. И това е целта на тази точка. Давам думата на представителя на комисията. А, къде Равик поиска думата? Заповядайте. Заповядайте. Бих искал когато парламента говори, да могат и да го чуят. Нека да обясня. Изказах се доста силно от името на моята група и казах, че ако въпроса за Пакистан е да отговорим на наводнението и на съответно драмата е, за населението там, щеше да е по-добре да минем по-добре е чрез хуманитарна помощ, именно като отражение на драмата, изживяна от населението, а не чрез макрофинансови е, мерки. Но комисията ми отговори, че иска да използва друг начин и в крайна сметка се стигна до този блокаж в СТО. Така че една година след наводненията Европа продължава да не е дала никакъв отговор на трагедията там. Това е подигравка с парламента. Това не е чак толкова страшно. В комисията също никой няма доверие вече, но и това не е чак толкова страшно. Това, което е страшно, че живеят хора, които нямат никаква е, помощ, които живеят в пълна мизерия, абсолютно неприемлива за мен. И когато се говори в някои политически кръгове за а, твърдия ислям, се говори именно за това, че в крайна сметка Европа просто не отговори на ситуацията. Само това искам да кажа и мисля, че понякога ще е по-добре комисията наистина да обмисли по-добре нещата преди да действа. Както знаете, ние нямаме никакви правомощия. Комисията избра варианта търговски преференции и е поиска освобождаване от СТО. И предложението, внесено от комисията в парламента, повдига въпросът, който имах възможност да представя пред комисаря в писмо. Сега обаче сме изправени пред определена ситуация и сме събрали тук да изслушаме комисаря за това, да изслушаме комисията за това докъде са стигнали преговорите. Господин Петър Берц. Добре дошли в нашата парламентарна комисия. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за думата. Мисля, че за трети път обсъждаме това предложение в парламентарната комисия. Мисля, че вече отговорих на някои от въпросите през декември. Председателят, искам да ви напомня, че тази трета размяна мнения е конкретно на насочена към преговорите в Женева. Няма да се занимаваме с същината на предложението. Да, да, и аз до там щях да стигна. В началото на декември ние докладвахме пред комисията за разговорите и за това, че седем членове на СТО изразиха притеснения за нашето предложение. Това са Индия, Бангладеш, Перу, Уругвай, китайски Тайпей, Виетнам и Бразилия. С, разбрахме се да проведем консултации с тези седем страни преди да преминем към следващото заседание. Консултациите бяха проведени в Женева миналата седмица. Все още не сме стигнали до резултата. Шест от тези страни продължават да изразяват притеснения по економически причини, иска допълнителна яснота и гаранции, че предвидените мерки няма да им навредят прекомерни. Седмата страна, Индия, има не само економически, но и системни притеснения за направеното предложение. Това е резултат от консултациите миналата седмица Разговаряхме с председателя на съвета по търговия на 31 в понеделник ще, поведе, ще проведем следващото задание на съвета. Въпросът ще бъде включен в дневния ред. А, ние ще кажем, че консултациите продължават и разговаряме с правителството на Индия за това да видим как а, да постиг, да получим тяхната подкрепа. Ето, до тук сме стигнали, въпросът не е решен и ние проучваме всички възможности освобождаването в Женева да стане факт. Председателят. Тогава да започнем дискусия. Първият ми въпрос е дали има и изгледи или разумна надежда това освобождаване да бъде дадено. И комисията има ли резервен план в случай, че това не стане? Павло Саво от НП. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм напълно съгласен с това, което казахте за представянето на искането за освобождаване. Искам да подчертая две основни промени, които предлагаме. Първо, искаме продължителността на освобождаването да бъде една година след влизането в сила на мерките – мисля, че една година би трябвало да е достатъчно време, за да сме сигурни дали мерките са дали резултат. Ако това се окаже, че е така, парламента и съвета възоснова на нови законодателни предложения, внесени от комисията, ще вземат решение за това дали да ги продължат с още една година. Второ, ние смятаме, че е необходимо да се въведе предпазна клауза. Ако има опасност за европейската индустрия, да бъдат предвидени мерки за наблюдение от страна на комисията и при необходимост да се въведат отново митата на продукти, които вредят сериозно на определен сектор в общността. В заключение, този регламент следва да вземе предвид две основни характеристики. Първо, това е неотложна мярка и е едностранна мярка и по никакъв начин не бива да застрашава европейската индустрия. Ето защо предложенията, които ние отправихме, са предложения, които отговарят подходящо на ситуацията. Николо Риналди от групата на либералите. Моята група подкрепи комисията и ние също така разбираме, че ЕНП и други групи изразяват притеснение за това, че предложението трябва да бъде прецизирано с предпазни клаузи и клаузи за а, а, край на действието. Притеснявам се малко от изказването на комисията. Ситуацията в Женева е стигнала до безисходица. И когато говорим за неотложни мерки, се чудя дали не е изтекло времето. Не, дали не е изтекло времето, за да се отговори на тези потребности. Господин Кадер беше прав. Междувременно ние не сме направили кой знае колко за Пакистан. Вярно е, че много хора са се възползваха за отговорят на потребностите, не само исламисти, и други страни, Европа общо взето отсъстваше. Защо ме притеснява намесата на комисията? Разбирам няколко страни, не само Индия, които са против. И не разбирам, да, не разбрах дали е предвидена, да предвиден някакъв график. Две седмици, два месеца, шест месеца или повече и също така дали има резервен план за комисията. И в края на краищата основният въпрос за нас не е освобождаването, не е текстилната промишленост, а е по нуждите на пакистанския народ, засегнат от бедствието. Аз мисля, че комисията не беше права да настоява и сега не би трябва да настоява за други инструменти. Господин Ланге от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Вземам повод от току-що казаното – Мислим, че става въпрос за спешна помощ. Наистина трябва да се помогне на хората, засегнати от наводненията. На мен лично ми е трудно да повярвам, че тази система на преференции наистина ще бъде полезна за населението там. Аз мисля, че от тази система ще се възползват други. Разбирам, че става въпрос за изключение. Разбирам обаче, че другите държави не харесват много от тази е, система за преференции. В крайна сметка има и други държави, които са в лоша позиция също. Не трябва ли сега да се опитаме да намерим някакво друго решение? Не трябва ли да предложим този път някаква помощ, която пряко да помогне на, на последиците от бедствията. Thank you, Chair. I, Благодаря, господин председател. И аз искам а, да чуя какъв ще бъде този план Б. Дайте да го видим. И как ще се изпълни. Но, във вашите преговори с а, Индия, има ли риск да започнете да се надавате, да някакви търгашески отношения и какво може да бъде направено да се избегнат такива някакви договорчици. Добър въпрос, казва председателя. Господин Карим от ИСР, от, извинете, ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю. Не исках а, да говоря за предварителните факти, но на базата на фактите, споменати от Ариф и Реналди, искам да кажа, че аз съм бил в Пакистан. Бил съм в зоните, където имаше наводнения. Три дни бях там. разведоха ме из долината, на... която беше залята. Получихме много обвинения, че там има извинете, много твърдения, че има много военизирани групи. И трябва да ви кажа, че нямаше абсолютно никакви доказателства това да се е случило и хората там ми казаха същото. Такъв е терена, че е, ако нямаш а, хеликоптери, е, пакистанските власти това и правят, няма как да го направиш с едно магаре, например. Защото такива неща ни се разказаха. Господин Реналди, господин Ариф, съжалявам, но коментарите, които направихте днес в комисията, не само подвеждат комисията, а се основават на коментари, които всъщност въобще не почиват на действителността. И сега, оттам насетне, нещо положително. Ние, като Европейски съюз, реагирахме по един наистина възхитителен начин, когато се случи това. И като цял Европейски съюз, и като отделни държави членки. Така че, е, когато колегата Риналди казва, че Европа е липсвала Пакистан, това не е вярно. Ние бяхме там и присъствахме там. И когато се срещнах с министър-председателя на Пакистан, той изрази своята благодарност за всички усилия на Европейския съюз и вие може би си спомните, господин председател, първото заседание, което имахме в а, този мандат на парламента. То беше в Комисията по развитие и то беше свързано точно с този въпрос. И до тогава нашия комисар вече беше посетил страната и самата тя се беше уверила какво се случва там. Така че, хайде европейската позиция да не я представяме по начин, който е несъществуващ. В крайна сметка, имиджът на Европейския съюз в момента е под въпроса, защото ние сме се ангажирали да предоставим всичкото необходимо усилие, което е необходимо за народа на Пакистан. Чухме министъра по-рано днес, който отново говори за това, че съвета а, наистина е съгласен, че комисията трябва да изпълни задълженията си. Парламента също иска да бъдат изпълнени всички задължения. аз не съм изпълнен с а, вяра. Е, защото чухме най-добрия отговор на комисията и днес чисто и просто те ни заявиха, че те разглеждат всички възможности. Какво искате да кажете? Какви са тези възможности? Мисля, че трябва да ни уважавате. А за да ни уважавате, трябва да ни дадете подробности, когато излизате с някакви такива общи формулировки. Такава една обща формулировка нищо не означава. Ние, парламента ви подкрепихме, съветът ви подкрепи, правителствата а, на държавите членки ви подкрепиха. Много ви моля, след толкова месеци не идва идвайте тук отново и да ми казвате, ние разглеждаме всички възможности, които има пред нас. Защото не разбираме какво значи това. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Дякую bardzo, пани Франчонце. Благодаря. Дебатът, който имаше на предишното задание на комисията, както и разговорите ни с Европейската комисия не показаха ясно, че предложението е най-доброто предложение за жертвите на това огромно наводнение. Несъмнено, Европейският съюз би трябвало съвсем активно да подкрепи жертвите на наводнението. Европейския съюз не поставя под въпрос този въпрос, но е, ще бъде ли ефикасна тази помощ за онези, които наистина страдат най-много? Е, според мен това е първият въпрос. Вторият въпрос е, че проблемите, които имаме с прилагането, дават на Европейската комисия повече аргументи да търси альтернативни решения и да не изпълнява това си решение, което изведнъж се оказа много трудно за прилагане. Така че ще отнеме много време. Планът Б, който бе споменат днес, е нещо, което наистина ни е много необходимо. Вярвам, че продължаването по този начин на нещата ще подчертае нашият високо, нашето високо реноме. Така че проблемите, които са свързани с наводненията и всички последващи след тях въпроси, не могат да бъдат решени с такъв тип подпомагане. Подпомагането, което сега се предлага. И дори не можем да изпълним това, което сме обещали своевременно това разрушава доверието в Европейския съюз и трябва да намери альтернативно решение максимално бързо. Сега ще остават още 5 души и ще ви помоля да бъдете максимално кратки. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с господин Залески, с господин Карим. Той е единственият човек, който е бил там и очевидно е запознат с ситуацията. Разочарован съм а, от слабите а, отговори на комисията. Те трябваше да бъдат тук, за да ни а, отговорят, за да отговорят на въпроса на господин Карим. Освен това, което каза господин Залески, парламентът и съвета на министрите съгласиха за освобождаване. Мисля, че СТО проявяват слабост и парламентът трябваше да направи нещо. Преди две години и имаше клауза за преразглеждане. Две години е нищо за една страна. Хората страдат Всъщност, вече сме дали 400 милиона евро на Пакистан. Ние си имаме финансови свои, ние си имаме свои финансови трудности, и, но е много по-добре да, им, да ги подпомогнем с търговия. Що се отнася до Индия, имам копие от а, един, а, от а, един вестник, не винаги вярваме на медиите, но тук е, тук са дума за BBC. Там се казва, Индия призовава Пакистан да възобнови а, износа на лук. Оказва се, че Индия има дефицит на лук и е готова на всичко, за да го получи. Изненадващо е, че Индия а, блокира през усилията на Пакистан и може би може да се направи нещо така, че Индия да а, прояви а, милост, стига да си получи лука. А, напълно съгласен съм с казаното от господин Карим. Хелмут е, Шоу от групата на, Зеле... на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Аз не искам да навлизам в подробности, но съм съвсем съгласен с това, което казаха колегите по проблема. И особено за положението, в което се намират пакистанците. Защо се отнася до този резервен план? Всъщност трябва да се върнем е, до причината на проблема. Това е защото просто държавите членки не можаха да се споразумеят около бързо ефективно средство, с което да се помогне на хората. Как да се организира помощта за населението? Това е политически въпрос. И трябва абсолютно да помолим съвета по време на следващите преговори държавите да се споразумеят и да поискат от комисията да направи така, че тази хуманитарна помощ да стигне бързо. Разполагаме с парите. Не става въпрос тук само за доверието в Европейския съюз, става въпрос за това да има бърза и ефективна помощ за хората в региона. Благодаря. Кристиана Мускардини, това е Кристиана Мускардини. Два технически проблема, господин председател. Как да ме видите, когато искам да взема думата? Защото винаги ми е много трудно, защото не разполагам с звънче, тук като феята с звънчетата. Втората ми бележка. Въпрос е с лука. Ми, сякаш се подиграваме малко с лука, обаче лука е нещо много важно в живота – това е много важен продукт за отношенията между Индия и Пакистан. Искам да се върна на отговора, който даде министъра на отличния въпрос на нашия приятел и колега от социалистите, а именно относно необходимостта от оценки за въздействието, преди да се сключват двустранни спогодби. И мисля, че положителният отговор на министъра на този проблем означава и това, че трябва да има наистина проучване на осъществимостта на едно предложение. Така че, когато ни се прави предложение, трябва да се запитаме дали то е осъществимо. Трябва наистина да се проучи въпроса задълбочено. Ако бяхме направили това, щяхме да разберем, че СТО не може да даде положителен отговор. Защото това не отговаря на правилата на СТО. Сега, дали заедно не бихме могли за в бъдеще да изработим някакво предложение, именно във връзка с осъществимостта на предложенията. Това е много важно, когато искаме да предоставим помощ в търговската сфера. Сега, разбира се, хуманитарната помощ съществува, но има и други възможности за помощ. Благодаря. like to say... Най-напред искам да кажа, че съм напълно съгласен с госпожа Москардини. Много често спорим, особено по текстила, но тук, по този конкретен въпрос. Срещал съм се с много експерти. Аз лично напълно подкрепям предложението на комисията. Съжалявам, че се разводни. Но се срещнах с много експерти, които казаха, че предложението е добро, но имат съмнения дали ще стане в, в, при структурата на СТО. И независимо от това дали харесваме предложението или не, можем да водим политически дебат. Можем да говорим какво щеше да стане, ако бяхме направили еди какво си. Но аз задавам въпроса последната причина. Европейски съюз е най-големият донор на помощи в света. Има обаче разлика между Европейски съюз и другите донори. И това е, че ние съчетаваме помощта с търговията. Използваме свободната търговия като инструмент за развитие. GSP, GSP+, споразумението за економическо партньорство. Гордея се с това. Не винаги се гордеят от ромската политика на Европейския съюз, но това е един от аспектите, с които се гордея. Ето защо малко съм притеснен. Дебата не, а, не съм, а, не се гордея с а, а, дебата, който водим в момента защото мисля, че ще бъде тъжно, ако нещата изчезват. Колегите казват повече пари, не че други пари. Или ние не вярваме в търговски аспект, както обикновено. Може би предложението на госпожа Мускардини би било чудесно да приемем един общ търговски механизъм при неотложни ситуации, за да не се случи нещо такова следващия път. Не трябва да се отказваме от търговията като инструмент за развитие. В заключение, Уилям Дартмът, който е докладчик по този въпрос. Благодаря, господин председател. Извинявайте, преди малко, че преди малко се отклоних. Сега две, три много кратки забележки. Ветото на Индия. Предлагам на комисията, ако Индия смята да наложи вето, да бъде предложено окончателно предложение през СТО и ако Индия иска да наложи вето, да наложи и след това да поеме отговорност. Сега няма смисъл обаче да казваме Индия може да наложи вето, защо няма да го предлагаме. Господин Моради е напълно прав, когато изразява притеснение за и тревога за страданията на пакистанците. И ако страданията не бъдат, ако нищо не бъде е, предприето за намаляване на страданието, може да бъде, може да има последици. Помните, губраторът на Пенджаб беше застрелян малко след нова година. Наводненията в Пакистан са нещо, което могат да доведат до нещо такова. Съвсем набързо. Предложението на Павел Зрески, между прочим, е много добро. Министър-председателя Камерън преди година, години нещо каза, че Европейския съюз трябва да приеме търговски преференции след, за да намалее страданието след наводненията. Аз казах, че той няма да може да направи това. Сега трябва да бъдем честно, честни обаче. Английското правителство положи сериозни усилия към желанието за преференциите да се признат и други. Тук ще кажа следното. Вие, драги колеги, нали не искате да потвърдите критиките, които ние в партията на независимостта отправяме към Европейския съюз? И накрая тук има едно изменение, където се казва, че споразумението изтича автоматично 31 декември 2011 година. Предложението беше предвидено за две години. При по-малко от две години няма един ефект. Аз мисля, че периода трябва да бъде две години от началото. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Сега комисията. Иска ли комисията да каже нещо по отношение на информацията, която изслушахте? Благодаря ви, че ме поканихте да отговоря и да допълня това, което казах по-рано. Искам да ви припомня, вероятно всички си спомняте, че работим по един много точен мандат, предоставен от комисията, извинете, на комисията от а, съвета. Съвсем конкретни параметри за мерките. Политически и социален кабинет, съвета по външни работи и накрая Европейския съвет. Разгледаха различни варианти. Европейския съвет реши, че това е вариантът, който ще се избере. той трябва да отговаря на правилата на СТО, както и заявено в декларацията на съвета и декларацията на Пакистан. Много бързо реагирахме. В рамките на 4 седмици изготвихме предложение, преведохме го, дадахме го на съвета и на Европейския парламент, защото това са спешни мерки, те продължават да са спешни мерки макар че те все, Пакистан вече не е по първите страници на вестниците, пак са си спешни. А, има нужда от а, незабавно внимание е този въпрос. Това предложение отговаря на параметрите, които ни бяха спуснати от съвета. Нямаше други варианти. Това бяха параметрите. Това беше един вариант, свързан с общите тарифни преференции плюс и няколко други такива. Така че се опитваме да постигнем баланс. От една страна, амбициозни търговски преференции за Пакистан, за ограничен период стоки, ограничен във времето период, за да може да се защитат и интересите на европейската индустрия. Отворени сме, разбира се, на към идеи, има си дебати, които така в съвета, за доуточняването уточняването на вътрешните аспекти на регламента. Тук виждам много предложения, които отговарят на този дебат, особено, що се отнася до предпазната клауза, въвеждането на нови тарифни квоти и механизма за разширяване на срок. Тоест, удължаване, извинете. Що се отнася до СТО? Мандатът ни отговаря на правилата на СТО. Ние спазваме тези правила и още от самото начало беше ясно, че няма да има регламент, без преди това да ни се даде е, е, разрешение от СТО за такова изключение. До момента никой не е казал не на това искане за изключение. Нито Индия, нито Виетнам, нито Бангладеш, нито Перу, нито Виетнам, нито което и да е друга страна консултациите текат, т.е. ние говорим с тези държави. Както казах в самото начало, ще има друго заседание на съвета за търговия. В СТО има определени крайни срокове по отношение на това колко дълго може да се разглежда в този тип съвет, е, преди да отиде в общия съвет на СТО този въпрос. През март е, тази година трябва да стане това. Има дискусии в момента с Индия те са съвсем различни от а, нашите разговори в момента с тях за споразумение свободна търговия. А, и не обсъждаме а, това изключение по отношение на Пакистан в светлината на преговорите за ССТ с Индия. По план Б трябва да кажа, че това изобщо не е план А. Разглеждахме план БЦД през септември, дори преди това когато имаше среща на върха Европейски съюз Пакистан. Хуманитарната помощ на Европейския съюз започна преди много време, тя продължава. Трябва да говоря с колегите, но мисля, че тя води до конкретни резултати. Не сме стигнали до план Б. Трябва да продължим консултациите си в Женева, както казах. Те не са приключили и когато му дойде времето, трябва да преоценим положението. Ако се стигне изобщо до блокиране на нещата в Женева, а ние си мислим, че това няма да стане. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към 6 точка от дневния ред. Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции. Става дума за един проект от доклад. Той се намира а, пред вас. Много ви моля, колеги. Онези, които искат да си говорят помежду си, да го направят извън залата. Напускащите залата, да го направят бързо. Thank you. Thank you. Our... Please, on my left. Много ви моля, отляво, помолих ви да не си говорите. Thank you. Благодаря. Six future... Шеста точка докладчик Ариф по доклада Бъдеща европейска политика в областта на международните инвестиции. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо искам да кажа благодаря на съдокладчика, с който имах вече възможност да обменя мнение. Благодаря му за откровеността в рамките на разискванията, които проведахме заедно. Искам да започна пак с едно повторение, извинявам се за което, да припомня, че на 2 септември миналата година, с съгласието на всички политически групи, нашия председател Морера отправи писмо с две искания. Първо, комисията да не започва преговори по инвестициите с трети страни, докато парламента не се произнесе чрез гласуване на доклада, който изработвам и докато не се произнесе по съдържанието на инвестициите, които желае да, да предвиди. Втория момент е всяко предложение за мандат да се изпраща в парламента едновременно с изпращането до съвета в рамките на спазването на рамковото споразумение между институциите. Там в параграф 19 се казва, че трябва да се представи това предложение за мандат навременно. Това беше съдържанието на писмото на председателя до комисията със съгласно на всички политически групи. Днес нито едно от тези условия обаче не е спазено. Предложението за мандата за дела на инвестициите за споразумението с Канада е от 20 декември бе получено на 13 януари в парламента. Единствено координаторите имат достъп до него, така че това е документ, който не може да се разпространява. И така че в момента, в който не може да се разпространява, не може да има дебат. Единственият начин, който ни остава в такъв случай, да се произнесем по това, което ни се иска да видим в това споразумение, е гласуването по този доклад по собствена инициатива. Но тук също преговорите с Канада и с Индия продължават от е, дълги години вече. И тук също комисията не е достатъчно любезна да изчака два месеца, за да може парламента да се произнесе. Вече даже нямам желание да се е досъм, защото това няма никакво значение. Това, даже не можем да е, излекуваме тази рана. Но просто искам да ви помоля официално да се оплачите, господин председател, пред комисара Дегухт. И бих пожелал това писмо да стане публично писмо. С това ще открия разискванията по инвестициите. Сега, по същество, вече имах удоволствието да представя пред всички колеги работния документ във връзка с приоритетите, според мен, за бъдещите споразумения. Обобщавам ги в 6 точки. Приложното поле, Лисабонския договор, създава а, изключителна компетенция само за преките чужестранни инвестиции и Европейския съд е много ясен по въпроса. Става въпрос само за инвестиции, които представляват повече от 10% от общия обем на едно предприятие и не се пред... включват вътре а, правата по интелектуалната собственост, например. Ако става въпрос за инвестиции, които се осъществяват чрез заеми и създаване на предприятия, тогава и, или борсови активи, тогава вече националните парламенти ще трябва да се произнесат. Според мен обаче това не може да бъде прието, защото противоречи на Лисабонския договор и създава възможности за спекулации. Второ, защита на инвеститорите. Трябва наистина тук да се уточнят нещата. Какво означава справедлива инвестиция, ако няма дефиниция? Така че възниква цяла поредица въпроси в тази област. Трети момент защитата на публичното пространство. За мен тук става въпрос за много значим въпрос за да се избегне някои законодателства да могат да бъдат атакувани. Тук става въпрос за мерки за изключване на някои отрасли от е, полето на либерализацията, например културата. Имаше такъв дебат около култура или е, образование. Четвърта точка включването на социалните и екологичните норми в тези споразумения. ОИСР реформира своите основни насоки, когато става въпрос за реформи на предприятия, така че според мен ще трябва да се спазват тези норми. И ми се струва, че можем да постигнем успех. Вратата е отворена. Пети момент механизъм за уреждане на спорове, който да бъде малко по-различен, защото днешният механизъм не е никак прозрачен. Трябва да има достъп на третите страни, например синдикатите. И мисля, че и тук ще трябва да направим предложения за промени в рамките на механизма за уреждане на спорове. Това са основните точки, които ще фигурират в моя доклад. Има и шеста точка избора на партньори и правомощия на парламента, но за това споменах в встъпителните си думи, така че тук очаквам отговора на комисията. Благодаря ви, че ме изслушахте. Благодаря. Благодаря, Кариф. Има доста желащи да вземат думата. Моля ви, колеги, бъдете кратки. Мишел Фиера от Либералите. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги и уважаеми колега Риф, искам да поговоря за някои от елементите на това предложение. Когато се говори за инвестиционната политика, мисля, че е много е, важна тема това. Така че трябва да бъде е, включена в доклад. Това е връзката с следващата точка. Трябва да се анализира по-задълбочено настоящата ситуация. До каква степен това споразумение за защита на инвестициите е успешно. Има големи разлики вътре в Европейския съюз. И ако разгледаме настоящето економическо положение, например – Нека си спомним какво каза госпожа министърката Лагарден, когато беше министър на финансите. Тя каза, че Германия има много голямо положително износно салдо. Има ли някаква връзка между конкурентоспособността на световно равнище и и големия брой споразумения за защита на инвестициите, които могат да защитават именно германската економика. Погледнете положението в други економики в Европа. Например, Великобритания или Холандия. Струва ми се, че тези споразумения за защита на инвестициите трябва да бъдат различни и преди да решим какво политическо заключение да си извадим, трябва наистина да направим анализ, който да отговаря на действителността. Трябва да кажем, например, че инвеститорите извън Европейския съюз, които инвестират със собствени капитали, трябва да защитават европейците, защото от техните инвестиции зависят много европейски предприятия и много европейски граждани. Например, европейските предприятия правят това, за да гарантират, например, запазването на работна ръка в Европа. И за това се питах дали не трябва да избягваме да натоварваме тези инвестиционни фондове с норми и стандарти в областта на социалните и е, екологичните е, сфери. Дали всички тези социални и екологични норми няма да претоварят прекалено е, работата на тези фондове. Вярно е, че някои държави и членки са включили тези норми в условията за работа на фондовете, но някой не ги използва достатъчно добре. И няма да бъде в интерес на Европейския съюз това, ако наистина искаме да осигурим защитата на инвеститорите по света. Така че това е момент, е, който трябва непременно да отчитаме. Колегата Ариф ни каза още нещо във връзка с обективните елементи на тази политика за защита на инвеститорите, а именно, че трябва да разполагаме с по-ясни определения. Трябва да се споразумеем около една обща насока. И трябва да подчертаем значението на качеството, а не на скоростта. Трябва добре да обмислим как виждаме нещата. Разполагаме с система, която добре работи, до сега добре е работила и мисля, че бихме могли да поработим още малко, няколко месеца или дори няколко години, така че наистина да постигнем една съществена, интересна европейска политика в областта на инвестициите. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, благодаря представителя на НП. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да подкрепя докладчика. Комисията започна вече преговорите с Канада и с Индия. Струва ми се, че можеше действително да изчака още няколко седмици преди да започне тези преговори. И така щеше да покаже малко повече уважение спрямо парламента. Освен това, така както и предишния оратор, ще кажа, че не трябва да сбъркаме. Трябва да дадем приоритет на защитата именно а не на самата търговска част на споразумението. Струва ми се, че всички сме съгласни около това. Не трябва да се опитваме отново да измисляме колелото. Трябва всички заедно да работим. Може би комисията би могла да ни даде е, преценката си. Нека да се споразумеем около някакъв списък на добри практики. Да разгледаме всички добри практики в досега сключените споразумения – Мисля, че трябва от една страна наистина да осигурим защитата на инвеститорите, разбира се да внесем и всички социални и екологични аспекти, както и защитата на правата на човека. Говорихме за това, но наистина не трябва и да претоварваме споразумението. Разбира се, че инвеститорите трябва да бъдат защитени, но ако говорим за споразумение и ако инвеститорите започнат да се безпокоят, в смисъл дали инвестициите ми наистина са добре защитени или дали нещата могат в крайна сметка да се провалят. В този случай на безпокойство постигаме обратен ефект. И едно лично мнение, но може би нашата група ще говори малко по-задълбочено по този въпрос. Не трябва само да се тревожим за преките инвестиции, трябва да говорим и за патентите, трябва да говорим и за капиталните инвестиции. Защо тези два въпроса са изключени от докладчика? Когато говорим за продуктите без патент, ще кажа, че по тази тема трябва да се подчертае, че не бива в никакъв случай да изключваме въпроса за патентите от доклада. Защото всичко това опира до технология и до наука. И така, господин председател, ако ми позволите да кажа още от сега няколко думи по доклада Шлитер, искам да кажа, че ни трябва задължително правна сигурност – Знам, че не сме стигнали до този доклад, но все пак защитата трябва да бъде гарантирана за инвеститорите. Трябва всички заедно да се опитаме да се споразумеем около такива средства, които да осигурят тази защита. Комисията за сега не е получила мандат по тази нова програма. Важното е ние да се споразумеем около такъв вид инструмент, който би позволил на комисията да намери и други пътища. Знам, че моите изменения не са достатъчни още. Не съм намерил достатъчната формулировка, която да може наистина да се включи добре в текста, но аз бих казал, че настоящите инвестиции би трябвало да се разглеждат възоснова на споразумението за защита на инвестициите, но за бъдещите инвестиции трябва да има европейско споразумение за защита на инвестициите. Докато инвестициите са направени под стария, старата система, те трябва да бъдат защитавани. И трябва да има някаква преходна система да защитава а, тези инвестиции преди сключването на новото споразумение за в бъдеще вече европейско споразумение да защитава инвестициите. Благодаря. Господин Шлитер от Зелен. And by the way, since we have a number of requests... Имаме доста желащи да вземат думата. Много ви моля, максимално кратко. Meeting... Има заседание на координаторите веднага след това, така че след няколко минути не трябва ли да свършим? А тогава моят доклад кога ще го обсъдим? It is on the agenda. И то е в дневния ред след това. Provided that we can be short. Ако бъдем кротки, мислех, че в пет и половина ще свършим. Хубаво. Благодаря на докладчика за неговия доклад. И е, смятам, че е важно да се подчертае въпроса, който повдигнахте и особено социалната среда. Има общо съгласие, че стандартите за тази тема са ясни, обаче не знаем точно как ще ги координираме и съчетаем. Ще говоря по-късно за моя. Сега ще говоря за доклада на господина Риф, но Фирмите, които изпълняват закона, не трябва да се притесняват, че нямат защитата, която единно споразумение за инвестиции ще им даде. Но държавите пък трябва да имат възможност да изготвят законодателни проекти, а фирмите да ги изпълняват. А пък тези фирми, които не изпълняват закона, аз не желая да ги защитавам, защото не може да ги защитаваме на същия стандарт, при който защитаваме другите, иначе ще имат конкурентно предимство. Така че малко общо, може би сме го казали, трябва да го преформулираме, но аз така виждам на нещата. Ако има една фирма, която работи законосъобразно изпазва стандартите, няма за какво да се притеснява. Сега по въпрос свързан с прозрачността. Преждегорившите не го споменаха, но прозрачността е основен въпрос за нас – ние сме убедени, че много други неща ще се разрешат, като използваме прозрачността. А сега по институционалните въпроси. Участието на парламента по новата политика на ЕС за инвестициите. И за това, че комисията не може да започва преговори преди ние да сме излезли с нашето становище. Много неща бяха същите като тези, които смятам аз от преждеговорище, така че за това няма да използвам повече време. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с преждоговорившите по отношение на поведението на комисията. Благодаря на докладчика за неговия подход и за насоката, в която е разработен доклада. правилно е наистина подробно да обсъдим аргументите, които се предоставят. Нямаме много време днес, затова ще бъда кратък. По отношение на определенията, свързани с приложното поле. Е, определението не е достатъчно точно и за мен е прекалено широко. Има нерешен въпрос тук и той е свързан с това, до каква степен инвестиционният сектор да бъде регламентиран. Инвестициите, например, включват закупуването на чуждестранна фирма – и след това, примерно, съкръщаване на 50% от кадрите в него. Вече ако няма критерии, ако няма идея за това какво означава определена инвестиция, то тогава това може да окаже въздействие и върху социалната реалност на фирмата и върху цялата държава. Част от тези инвестиции, може би, не е задължително а, следват идеята за отговорните инвестиции, както на нас не се иска. Като погледнем доклада, виждаме, че има пряка връзка между 10-та точка и 7-та точка от съображенията. Там има отново определение на преките чуждестранни инвестиции. Бихме могли там малко повече неща да запишем. Изобщо в съображенията е добре да изясним част от по-неясните въпроси. Същото се отнася за отношенията инвеститори и публична държавна отговорност. Това взаимодействие е много важно. Правото на държавата, на публичните органи да влияят върху определени сфери. Това според мен трябва да се запише в текста. Сега стигаме до връзката между макро и микроекономическите процеси. За мен а, това е много важно и в работата по доклада се надявам това да продължи да се развива. Имам а, много предложения за изменения, ще ги изпратя, но така ли, че нямаме време. И затова ще спомена само пета точка, където говорим за приложното поле. Има много важни въпроси, които се повдигат в пета точка и може би ще може в бъдеще експлицитно да споменем, изрично извинете, да споменем, въпроси свързани с ССТ. близко бъдеще предполагам, че ще имаме много такива нови спогодби. Но за да бъда кратък, ще спра до тук. Обаче ще изпратя коментарите си на господин Ариф и очаквам да продължим работа по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Следващите оратори ще ги ограничавам. Е, НП, две минути. Przewodniczący, ja chciałem pogratulować panu. E, Благодаря, господин председател. Докладът е много хубав и всички ние сме наясно с това, че имаме пред себе си пионерски труд. Докладчикът действително прокарва партина и дебатът говори, показва, че много въпроси остават неразрешени. Ето защо ми се струва, че имаме два доклада. Единият за заварените, завареното положение, а другия за бъдещето на инвестиционната политика на Европейския съюз. Работата по завареното положение трябва да приключи максимално бързо – Що се отнася до доклада на господин Ариф, мисля, че на нас ни трябва повече време и подкрепям казаното от господин Каспари и от останалите. Няколко кратки коментара. Единия ключов въпрос е защита на инвеститорите и връзката между нивото на защита от съществуващите споразумения и е нивото на защита в новите европейски споразумения. Аз мисля, че ние трябва да говорим тук за най-добрата практика. Не е лесно новите европейски споразумения да бъдат свързани с клаузите в националните споразумения. Ние трябва да положим всички усилия защитата да е максимално добра. Друг въпрос е свързан с социалните стандарти и екологичните стандарти. Очевидно е, че всяка фирма трябва да спазва националното законодателство в областта на екологичната и социална защита. Има страни обаче, в които големи европейски компании а, са загубили а, собствеността си, защото се казва, че а, са нарушили екологичните норми. Макар, че всъщност политич... причините са били от чисто политически характер. Аз не мисля, че ние трябва да допускаме да попадаме в капан. Кристофър Фялнер има думата. Благодаря. Преките чуждестранни инвестиции са много важни, защото насърчават развитието и растежа. Преките чуждестранни инвестиции не са достатъчни. Причините са липсата на сигурност. Ето защо тези споразумения са много важно средство за развитието. За това и Унктат ги приветства. Ние трябва да засилим тези инструменти, а не да ги отслабваме. Аз искам да си напомним това. Аз съм съгласен с някои от нещата, казаните от господин Риф, но някои от предложенията му могат да отслабят споразумението. На първо място изключват се някои сектори. Ако една страна иска инвестиции, да речем, в инфраструктура, енергетика, всяка област, ако искат и имат нужда от тези инвестиции, ние трябва да създадем условията за това. Ето защо ние трябва да се погрежим всички области да бъдат обхванати, така че парите да отидат там, където страните искат. Второ, разрешаването на спорове. Важният, важните моменти тук са следните. Те трябва да бъдат предсказуеми. Второ, трябва да има правна процедура. Не може да допускаме политически трибунали. На трето място екологичните и социални стандарти. Съгласен съм с господин Шлютер, че фирмите трябва да играят по правилата. Същото въжи и за страните обаче, дори и когато приема законодателство в областта на социалната и екологична област. Ето защо трябва, да, е- трябва едни и същи правила да се прилагат за екологичната и социална област, за да могат всички да играят по правилата. Ето по този начин преките чуждестранни инвестиции могат да отидат до страните, в които имат най-голяма нужда от тях. И от името на Европейската комисия господин Мауро Петричане. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда пределно кратък. Първо искам да се извъня за една техническа грешка за предаването на проект както преговорите с Канада. Служби, службите на комисията представят извиненията си. Ще се постараем подобни грешки да бъдат избегнати в бъдеще. Второ, а, директивата за преговори в момента ние водим преговори за споразумение за свободна търговия с тези страни. Имаме широк мандат за преговори, в това число инвестиции. Нямаме обаче а, такива насоки за защита на инвестициите. Това е и темата на проекто на преговорните а, на проекто преговорния мандат би било липса на уважение към парламента и съвета предварително. Тези страни ние не можем да спрем, не можем да не се слушаме страните, но ние не водим преговори и изчакваме дебата за директивите за преговори. Те започнаха в съвета миналата седмица. Процесът ще продължи и ще имаме възможност за дискусия и с вашата комисия. По същината на въпросите, повдигнати от господин Риф, отбелязваме казаното от него. Надяваме се, че ще работим с комисията по същината сега за обхвата. Разбирам защо има желание да се ограничат преките чужестранни инвестиции. Заедно с това нашите економически интереси излизат отвъд това. Трябва да намерим формула, която да обхваща економическите ни интереси в пълния им вид. Е, трябва да кажа, че се приема, че краткосрочните спекулации обикновено не се включват от споразу... в споразумения за защита на инвестициите, когато говорим за портфелни инвестиции, говорим за дългосрочни ангажименти или инвестиция в економиката на цялата страна, макар че не е под формата на нова фабрика. Комисията смята също така, че изключителните компетенции, които проистичат от друг акт е нещо, което трябва да се вземе предвид поради липсата на време. Няма да се спирам повече подробности. Отбелязахме всички въпроси, прозрачно, спазване на местните закони. И ние държим не по-малко устойчивото развитие, спазването на труговото, трудовото законодателство. Е, и очакваме по-нататъчните дискусии. Отбелязвам извинението на комисията за това, че не е информирала парламентарната комисия. Докладчикът има думата, за да приключи дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря и за всички изказвания. Не искам дебата да продължава прекалено. Нека да ви кажа все пак какво ме води в моите размисли. Понякога сме склонни да забравяме какво е водещето. И така, какво казах често забравяме като европейци какво точно ни води. Ние не сме вече единствените инвеститори и нашите фирми не са единствените, които са способни да инвестират в чужбина. Появяват си други държави, като Китай и Индия, но те не са сами. И точно за това трябва да погледнем на нещата малко по-различно. Ето това беше отправната ми точка. Втори момент при моите размисли – аз защитавам идеята, че Съюза трябва да разполага с такава инвестиционна политика, която да бъде интегрирана в Лисабонския договор. Знаем, че някои от нашите държави членки искат да ренационализират без при това да разберат точно какво ни носи Лисабонския договор. Но днес разполагаме с хиляди двустранни инвестиционни споразумения и това, което ме води е да не създаваме правна несигурност за нашите фирми, за нашите инвеститори, да не създаваме несигурност за държавите членки и в същото време да им кажем, че трябва да приемат идеята за бъдеща европейска инвестиционна политика. И това ще го говорим след малко с доклада Шлитър. Готов съм да обсъдя всички изменения, които ще се внесат, като разбира се, моето желание е в крайна сметка да постигнем възможно най-добрия текст и който да може да събере възможно най-широко мнозинство. Бе изказано безпокойство по социалните и екологични норми. Честно казано, не ми се иска сега да говоря за подробностите, но мога да дам доста аргументи в тази област, че не трябва да се безпокоим. Ще определим нещата, ще видим точно какво можем да включим в текста. И ми се струва, че трябва все пак да има такъв аспект. Трябва да кажем, че износния капацитет приоритет не е непременно свързан, това беше въпрос на един от колегите, с броя на инвестиционните споразумения. Германия така иначе е голям износител. Това не е свързано пряко с броя на инвестиционни споразумения. Мисля, че има и други фактори. Извинявайте, че тук ще съм малко националист, но Франция, например, се възползва със сигурно най-големия брой инвестиционни споразумения, просто защото разполага с чудесна инфраструктура и с много качествено обществено обслужване. Това е важен е, въпрос. Ние сме най-открития пазар. И не искам да навлизам тук в дебата за протекционизма, но трябва все пак да се запитаме каква реципрочност трябва да установяваме при установяването на инвестиционната политика. Така и иначе ще ви чуя всички с удоволствие. Благодаря. И аз ви благодаря. Много беше интересна дискусията за протокола, крайен срок за подаден предложение за изменения 2 февруари. On the 3rd of March. 3 март е планирано гласуването. И сега седма точка. Седма точка е свързана с шеста. Ще помоля координаторите за малко снисхождение, защото не можем да започнем заданието на координаторите, така както е обявено. Моля членовете на комисията да говорят максимално кратко когато обсъждаме следващия въпрос. Преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети страни. Докладчикът е господин Шлитер от Зелените. Трябва да обсъдим измененията. 184 някъде изменения има на този проект доклад. Това е нормално в други комисии. Ние тук сме изненадани, защото обикновено няма чак толкова изменения при нас. други комисии е нормално. Е, трябва да свикваме. Господин Шлитер, имате думата за да ни въведете в дебата. Благодаря ви, господин председател. Еми, това става, когато има сложни правни досиета. Аз съм ги правил тия неща в Комисията по околна среда и съм свикнал. В, по едно от досиетата имаше 1200 изменения, така че има рекорд, който още не сме победили. Интересно е това досие и това го показва броя изменения. Но то е и сложно. Имаме нужда от няколко минути, за да поясня някои моменти и по предишната дискусия. За мен тези е, споразумения, е, двустранни инвестиционни споразумения, трябва да ни предпазят от е, конкуренцията. Сега трябва да ги третираме като бебета. Бебета, които трябва да се грижбите и така нататък. Човек, когато прави инвестиции, поема риск. Но този риск трябва да бъде справедлив и равно разпределен. Тоест, всички трябва да имат едни и същи а, възможности да се развиват, като бебетата, а, които имат а, възможности за развитие. Но не можем да защитим предприятията от всички възможни рискове. Това е в началото. И след това отношението ни към инвестициите. Ние инвестираме в чужбина. Това е отношението ни. Но част от общините в Швеция, трябва да ви кажа, че винаги сме се гордели с инвестиции в чужбина. Но сега Китай инвестира при нас, изкупува наши фирми. И това е чудесно. Аз не се страхувам, обаче те трябва да спазват правилата. Правилата са европейски. И не може да се уронват а, права, постигнати на европейско ниво, посредством двустранни споразумения за инвестиции. Много изменения. Много изменения. Голямата част от тях са свързани с конкретни членове. 51 от тях са свързани с заличаване на текстове, но ако ги приемем всичките тези изменения, ще останем с празен лист. Така че не може да стане. Но от всичките тези изменения, искания за заличаване, става ясно, че ни е необходимо много време, за да постигнем договореност. Има разнобой в становищата и разбира се, че по това трябва да се гласува, но трябва да има някаква логическа правна линия, иначе ще настъпи хаос. Така че имаме нужда от много време за изказвания. Срещах се с докладчиците в сянка. Много добре говорихме с тях. Но можем да намерим начин да се придвижим напред. Но ни е необходимо и достатъчно време. Дори втора дискусия по измененията, след експертни съвети в правната сфера по отношение на правната сигурност. Какъвто и вариант да изберем, трябва той да бъде правно осигурен и разбираем. Така че всички да тълкуваме текста по един и същи начин. Не искам, или поне не обичам такива компромиси, където никой не е съгласен след това се приема един текст, който всеки си го тълкува както си иска. Това не е от полза за никого. И аз не искам с моя текст да се получи така. След това. Клаузите с фиксирана дата в тях. Някои не ги харесват, други ги харесват. Но те са предпазна клауза един вид, защото иначе съвета ще продължи си прави каквото си иска, защото така им харесва. Но това е нещо като политически лост, за да се трудничи с нас съвет. Ако може да го използваме като лост, то тогава дори няма нужда да се прилага, най-вероятно. Но не бива да се отказвам от тях толкова рано в процес. Но ще го обсъдим. Ще видим и до какви други компромиси може да се стигне. Още две бележки. Прозрачността. Трудно е тук да се напредне, защото има стари спогодби. Може би ще трябва нови преговори по тези стари спогодби да се проведат, за да бъдат предоговорени. Но не съм съгласен с вас, че механизма за решаване на спорове е предвидим. Защото въобще не знаете кой ще бъде в журито, къде ще бъде, всичко става адхок. Не мисля, че е предвидимо. Повишената прозрачност ще помогне в това отношение. Още нещо. И ми трудно е, когато човек не си чете е, почерка. А, ето. Що се отнася до оттеглянето? Говорихме за този механизъм за оттегляне. Вместо това някои предлагат да има отново преговаряне, ако една страна не си сътрудничи с нас, ако не иска, ако блокира нови политики и не иска да си сътрудничи, чак тогава можем да говорим за оттегляне. Но не е в самото начало това да бъде един инструмент. Защото иначе държавите членки въобще няма да имат време и възможност да реагират и да правят поведението си. Имаме нужда от време, има възможност за компромиси и това е задължително, особено да консолидираме част от тези изменения, за да има ясни резултати при гласуването. Иначе, ако приемем в различните членове различни стратегии, ще сме загубили. Нямаме много време, затова ви моля да бъдете кратки в изказванията си. Първо давам думата на Алде. Благодаря ви, господин председателю самите изменения, тъй като нямаме време. Измененията на Алде. Ще се фокусирам върху тях. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Той е добра основа за дебата от тук на седна. Искам да му благодаря също така за това, че той е готов да направи компромис. Нашите изменения. При тях сме се съсредоточили върху това да сме сигурни, че има добра защита на настоящите споразумения и че тази защита се разшири. Това вече бе казано. Има въпрос обаче, който не е решен. Какво ще се случи, ако няма споразумение, което да регламентира завареното положение? Защото няма да можем да договаряме по-добри условия, отколкото са могли държави членки преди 10-15 години. Аргумента на комисията, че няма да се влушат нещата, не е реалистичен, защото ако погледнем а, търговията, както и а, взаимоотношенията между партньорите, те са се променили. Китай, Индия и други страни, те са много по-силни, отколкото бяха 60-те години. Те, имайки предвид а, всичко това, основната ни цел и основното ни задължение в случая е да си дадем едно ниво на сигурност и защита и да вървим от него напред, както обсъждахме и с господин Риф. И когато говорим за нова политика за защита на инвестициите. Да, това е основната цел на нашите изменения. Това беше съвсем накратко. Благодаря. Е, сега представителя на НП. Е, Благодаря господин председател. На мен ми се струва, че ние сме свидетели на една промяна в подхода на съвета и на държавите членки. Първоначално останах с впечатлението, че държавите членки, които договориха Лисабонския договор, определящ обща инвестиционна политика, сега искат да се оттеглят и трес, а, третират комисията като нотариус, който само подписва съществуващи двустранни споразумения, както и нови споразумения които веднъж подписани от комисията могат да бъдат подписани от държавите членки. Мисля, че днес се доближаваме до компромис, при който от една страна ние ще гарантираме на инвеститорите и отделните страни правна сигурност. С други думи, ще направим така, че само новите двустранни споразумения ще заместят съществуващите. Това е общо правило – и разбира се, има някои изменения. Обаче това общо правило е общо прието. Второ, Европейската комисия трябва да разполага с всички необходими инструменти, за да води инвестиционна политика и да сключва нови споразумения, които защитават инвестициите. Мисля, че и тук е възможен компромис в тази зала. Има някои въпроси, които стигат до сърцевината на въпроса. И аз бих искал да се върна на това, което каза колегата от, либерална, от либералите – Разбира се, е, различните държави членки предвиждат различна степен на защита на инвестициите. Трите държави, споменати тук, е, разполагат с добра система. Други, може би, имат не толкова съвършена система. Е, ние изхождаме от разбирането, че има правна сигурност. И новата и всяка промяна в ситуацията не би трябвало да променя нивото на защита. Трябва обаче да отстояваме и още една ценност, а именно в Европейския съюз фирмите функционират в среда, която е регулирана на европейско, а не национално ниво. И когато инвестираме навън, трябва да имаме равни възможности и равни и еднакви равнища на защита. Не можем да допуснем някои да имат по-добра защита от други трябва да сме много внимателни, когато противопоставяме тези две ценности една на друга. Инвеститорите, независимо от това дали са от, Мал, от Малта, Полша, България или друга, трябва да бъдат представители не на своите страни, а да са представители на Европа. Ние трябва да ус... приемем условия, така че всички да работят в рамките на едни и същи условия на защита. Това е нещо, което трябва да се договори. Поздравявам докладчика за чудесния доклад. Ролята му сега на човек, който трябва да постигне компромиси, няма да е никак лесна. Мисля, че не е невъзможно. В крайна сметка, обхвата приложеното поле на регламента. Съгласен съм с е, комисията, макар че си имам своите съмнения и е, виждам много проблеми. Мисля, че регламентът е, трябва да обхваща е, инвестициите, както портфелни, така и други. Много е трудно обаче да се разделят преките инвестиции от други. Благодаря, господин Залески. Включвам часовника, за да се контролирате. Да, благодаря, ще се опитам да бъда много кратък. Благодаря на Карл за чудесния доклад. Приветствам усилията за повече яснота в предложния регламент от комисията. Мисля обаче, че е, трябва да помислим допълнително по някои предложения, за да сме сигурни, че, те са, че предложенията са реалистични и да се а, е, запазва доверието. Аз а, е, съм внесъл 35 а, изменения, много от тях а, имат за цел да уточнят преките чуждестранни инвестиции и други са насочени към това да се приемат стъпки, за да се заменят постепенно предишните споразумения, като се оказва също ниво на защита. Инвеститорите, както казат, и не могат да бъдат защитени, тъй като в такъв случай не говорим за инвестиция без риска не може. Господин Кадира, вие споменахте, че и в момента има около 1200 двустранни инвестиционни споразумения. Замяната им ще бъде дълъг и сложен процес. Вие сте прав. 1200 е сериозна работа. Благодаря, Кристофър Фионер от ЕНП. Благодаря, когато внесах, работих по своите измерения, не са чак толкова много, но се опитах да следвам принципа, че никое споразумение а, трябва да се отменя, ако на негово място е, няма нов текст, е, кой, който да е по-малко ефективен. Ето защо аз бих искал да предложа на Карл три принципа. На първо място клаузата за прекратяване на действието или sunset clause. Аз не мисля, че е, по този начин ще улесним положението на договарящите, ако насрещната страна знае, че има клауза за прекратяване на действието, е, може би няма да е толкова лесно. 1200 не съм сигурен, че комисията ще успее е, какъвто и график да се определи. Друг въпрос е свързан с е, прегледа след 5 години, за това, че комисията трябва да реши дали да запази разрешението или не. Аз мисля, че този преглед трябва да се извършва на индивидуална основа за всички индивидуални споразумения. Не можем едно, един преглед и да кажем, ето сега то въжи за всички. И последно, когато бъде направен прегледа, В член 6 се говори за задължителен характер на оттеглянето на разрешението. Всичко ще зависи от това дали защитата е еднакво силна или не. Не бива да се оказваме никога в ситуация, поради която регламента за заварено положение защитата, е, се, е, защита, която се осигурява е по-слаба. Благодаря. И къде е Рариф? Набързо, господин председател, искам да благодаря на Карла, както и на всички останали колеги, както казаха всички останали колеги, действително за сложената работа, която е извършил. Разбирам безпокойството на държавите членки и на инвеститорите, които се опасяват от правна несигурност, защото е, може действително да се стигне до оттегляне на <clears throat> заварено споразумение. Но как можем да разрешим или да не разрешаваме нещо, което така иначе съществува и се защитава по международното право, защото няма как. Искам да кажа, че просто не можем да изпитваме такива безпокойство. Те са защитени вече по международното право. Сега, аз предлагам да се премахне член 6 от проекта, но в замяна на нещо друго, говори се вече за изключителна компетенция на Европейския съюз по Лисабонския договор – и това означава, че е съвсем нормално да разгледаме всичко това, което е направим от държавите членки до сега и ще трябва със сигурност да се хармонизираме до някъде с тези двустранни споразумения, особено когато те са съвместими с европейските споразумения, с европейското законодателство или с общите принципи за външно действие на Съюза. Сега тук ще отворя една скоба за социалните и екологични норми, но по член 23 от Лисабонския договор се говори именно за това, че трябва да се подкрепи устойчивото развитие с цел изкореняване на бедността. Така че трябва да разгледаме там нещата, които не са съвместими, разбира се. И комисията ще трябва да уведоми съответните държави членки къде са тези несъответствия и да направи всичко възможно, за да се попълни този пропуск. Така че трябва да намерим достатъчно време, за да може да се направи тази преценка и да се види какви мерки трябва да се предприемат. Благодаря. Thank you, Kadir. Uh, Mario, I think from the Commission. Благодаря. Сега представителя на комисията. Thank you, Chairman. I get the message. This is... Благодаря ви. Късно е, разбрах какво искате да кажете, няма да навлизам в подробности. Само ще кажа, ние сме готови в двустранен план да работим всички членове на комисията, които искат да получат пояснение е, преди продължаването на дискусията. Очакваме с нетърпение същата тази дискусия и с вас, и с съвета. Само едно-две неща. Първо, Имаме нужда от един добър резултат тук. Иначе, ако приемете всички изменения, ще останем с бял лист. Не смятаме, че предложението е единствения баланс, който е възможен. Това е един от опитите. Правим опити и в парламента, и в съвета. Сега по отношение на броя на споразумението. Трябва да кажа, че, че става дума за 147 държави. Но дори това е отвъд способностите на комисията да постигне средносрочен план. 147 е огромна цифра. И те не всички са готови да подноват преговорите. Целта е обаче да имаме обща политика, да имаме споразумение не с тези страни без никакви нарушения на нещата, докато текат преговорите. Това ще отнеме време, но междувременно може да има високо ниво на несигурност. Инвеститорите пък искат по-голяма сигурност. И трябва да им отговорим. Несигурността не идва от международното право. Това, което казва господин Нариф по международното право, е вярно. Тези спогодби ще бъдат валидни, докато не бъде прекратено тяхното действие. Но държавите членки трябва ли да се откажат от а, своите спогодби по европейското право? Така ли е? Ако това не е така и въобще. Самия факт, че може да се зададе този въпрос, вече привнася една несигурност, а, което трябва да се изясни от Европейския съюз. Та исках само да ви припомня всичко това. Това не е ново. Вие сте го чували и преди. Не искам да се преструваме, че нашия начин, по който а, го правим, е най-добрия, но е най-доброто, което може да направим в момента и ще продължим да работим по този въпрос. Uh... Благодаря. Карл, искаш ли да кажеш нещо? I mean, I'm sad the commission crushed all... Разбихте всичките ми иллюзии за способностите си. Uh, I, I thought you were infinitely efficient. But... си, че безкрайно ефикасно може да бъде Европейската комисия. Ще повторя казаното от колегите. 30 години е нормалното време като срок. Не бива да надценяваме несигурността на този регламент. Голямата част от инвестициите още преди, още преди да минат 30 години са отписани от счетоводните документи. Всички изменения са на английски, изключение на едно. И е, си има аргументи за това. Но другите са на английски. Има хора от политически е, групи, но от една и съща държава с едни и същи изменения. Така че не знам националния егоизъм какво прави. Дали най-добрият подход е такъв? Всеки да си дърпа чергата към неговата страна. Има европейски интереси. Може би европейски интерес е различен от националния и не бива да го забравяме това, когато продължаваме работа по тази тематика. Друг един въпрос, когато говорим за равенство или същата защита или максимална защита. Разбирам политическата логика да изразите едни такива желания, но когато нещата се пишат, трябва да се внимава, особено като се написват, записват в закон защото понякога може бъдеще да ни спъва. Вече макар, че разбирам политическата воля, но искам да ви предупредя да внимавате, да записвате такива думи в членовете на закона. Част от тези споразумения. Между другото, ако го напишем това, ще бъде по-трудно да подобрим ситуацията за останалите страни. Примерно, имате държава с 50 годишен договор, почти колониален, идеална защита. И това не е от полза за целия Европейски съюз и за други държави членки. И така, очаквам се търпение да работя с колегите. Надявам се да разрешим голямата част от проблемите и след това да има различните политически линии да могат да гласуват благодаря на комисията за това, че предлага своята помощ. Имаме нужда от вашите експертни познания. Наистина, помогнете ни, а, що се отнася до правната сигурност. И така, ще продължа да работя. Uh, thanks, uh, is... 20 януари, 12 часа на обяд е крайен срок за внасяне на измененията. Ми няма голям шанс да продължите да работите, като гледам, а? Аз съм по-бърз от светлината, ще се върна назад във времето. Няма проблем. Ще се приеме на 3 март този доклад. Пленарна зала през април. И така. И, и преди го казах. Втори дебат, може би, ще трябва по изменението, В зависимост от преговорите. Добре, добре, добре. Каза председателя. Важни са тези доклади и този и предишния. Така че, добре. Ако трябва, трябва. Това е предложението. Благодаря ви за вниманието. Заседание на координаторите след 2-3 минути. Моля останалите да напуснат максимално бързо залата, както и максимално тихо.